Благодаря, господин председател. Искам, искам да попитам следното. Аз излязах и видях, че нещо, кое, което според мен е богохулство. Поисках една, едно изображение на Христос и гола жена, исках то да бъде изнесено след това отидах на друго място и ме спря един човек от а, сигурността и той се отнесе с мен като престъпник. Възможно ли е да се изложи подобна подобно изображение. Католика като мен трябва да търпи подобни обиди. Аз, моята религия ми налага да виждам нещо, което не приемат. И искаме да се уважават всички а, религии. Ако беше поставен Мохамед а, до а, Мохамед, ако беше поставен Мохамед до гола жена, какво щеше да стане? Председателя прекъсва. Моля за извинение, господин председател. Исках да кажа само това. Председателя, вие е, имате една минута време за изказване след е, е, по, по такова процедурно предложение. Стана ясно какво имате е, предвид. Предлагам ви е, следното. Ако се чувствате обиден, е, да се обърнете към квестора, който отговаря за произведението.